Но дългосрочно погледнато има потребности за прилагане на нещата директно, пряко на дело. И трето, пазарните механизми трябва да бъдат разработени, които могат да допринесат за мобилизиране на пари, набиране на пари и намаляване на разходите по редуцирането на въглеродния диоксид. в е, търговията с емисии. председателят ще се спре на това, което в началото на юли в неформалната среща в УЛЕ бе говорено. Имахме, получихме силно политическ, силна политическа подкреп от нашите колежки и колеги. Посоката, в която искаме да работим, е 20 до 30 а, като цел. Това е една летва, която си поставяме. Трябва още по-силен натиск да упражним и още по-високо да вдигнем летвата. Вече много инициативи поехме. И слушаме внимателно и другите, упражняваме влияние. Например, имаше заседание на тройката през лятото с Китай и с САЩ в срещата на върха с страни от с трети страни бе разглеждан въпроса с климата във връзка с Копенхаген. Ние искаме да упражним влияние върху правителствата, но става дума и за парламентарна работа, която трябва да отчита заплахата от промяната на климат. Относно е- екоефициентната економика. От страна на председателството, точно по времето на финансовата и економическата криза, искаме да е, изберем нови подходи за устойчиво развитие на обществото, така наречените зелени решения които да ни позволят да се справим с предизвикателствата в околната страна и да запазим конкурентоспособността. Екоефициентна економика. Това искаме да го подчертаваме непрекъснато. При общите заседания, такова заседание беше в Оре, при което гости бяха енергийните министри. Ние, ние обърнахме внимание на механизмите за управление на економиката, въпроса с вредните субстанции за околната среда. Те трябва да бъдат премахнати от пазара, както и субсидии за такива вредни вещества. Трябва да настъпат промени и цяла Европа да се придвижи към екоефициентна економика. В тази връзка много се радвам на сътрудничеството с Европейският парламент. Отношение на разнообразието съобщихме, че имаме нови, много амбициозни международни цели. Още през следващата седмица ще има важна среща в Стръм в Швеция и ще, ще се захванем с конкретни те подготовки за нова стратегия, новата визия в Европейския съюз с ясни цили, с поглед към конвенцията за разнообразието на видовете. Става дума разходите да бъдат пресметнати по отношение на различните екосистеми. Става именно изследване ТЕБ в което а, се, с, което ще помогне за, и ще даде голям принос за тази дискусия. Ние се нуждаем от хао хау експертни мнения по отношение на разнообразието на видовете, за да направим крачката напред. Швеция ще предложи международна платформа да бъде изградена – за обмяна на ноу-хау в тази сфера. Биодиверсификация от следващата година, 2010 година, да бъде изградена такава платформа. Аз очаквам с интерес какво комисията, вашата комисия в Европейския парламент ще направи по този въпрос. По отношение на морската околна среда. Искаме